Okay, colleagues, we are going to make a... Уважаеми колеги, ще започнем с леко закъснение. Но аз е, ще отстъпя това време, което загубихме от а, е, моето време. Радвам се, че тази вечер мога да председателствам това публично изслушване. Искам да приветствам от името на нашата парламентарна комисия господин Кристо Сталианидис, който е номиниран за комисар по хуманитарна помощ и управление на кризи. Някои от вас бяха тук миналата вечер, но нези, които не бяха, искам за тях да кажа каква е процедурата. Ние действаме в съответствие 118 и приложение 16 на правилника за дейността, като се направи оценка на всички кандидат-комисари на базата на техните компетенции, европейски ангажимент и лична независимост. Парламентът също прави оценка на разбирането на съответния ресор, както и уменията му за комуникация. И това изслушване ще ни помогнем да направим тази оценка. Искам да ви припомня също, че това изслушване се предава на живо по интернет на вебсайта на Европейския парламент чрез Europe by Satellite. Ще има видеозаписи скоро след приключването на изслушването. Имаме превод на 23 езика. Всички ще трябва да съблюдавате времето, но не говорете твърде бързо, за да могат да ви следват преводачите. Те без друго имат сложна задача. Освен това, днес е Международният ден на преводачите. Искам да приветствам преводачите с този ден. Радвам се, че сте тук с нас. Now we sent all our, we sent our commissioners designates some questions. Ние изпратихме писмени въпроси към кандидат-комисаря. Той ни изпрати отговорите си. Вие разполагате с екземпляри от неговите отговори. Имаме екземпляри тук в залата. Сега нека да обясня как ще процедираме. Господин Стелианиди ще направи встъпително изказване не повече от 15 минути. След това ще преминем към основната част на изслушването, както миналата вечер. Ще бъдат зададени 45 въпроса. Всяка политическа група в първия кръг ще разполага с по една минута за въпрос. Комисаря ще разполага с минута и половина за отговор. След това ще има 30 секунден допълнителен въпрос и един, една минута ще бъде дадена за отговор на допълнителния въпрос. Всички останали въпроси ще бъдат общо 3 минути. Една минута за въпроси, две минути за отговор, така че моля ви да съблюдавате този регламент за времето. Имаме два въпроса от две комисии, които бяха поканени на това изслушване, тъй като работят в области, които в нашите компетенции, това е Комисията по външни работи, както и Комисията по околна среда, обществено здравеопазване и безопасност на храните. И така ще преминем а, към изслушването. Господин Стилианидис Имате думата за встъпително изказване до 15 минути. Благодаря ви.